Председателя, благодаря. И сега вече можем да продължим с гласуването. Съгласно главния, дневния ред ще гласуваме първо доклада на госпожа Сартори споразумение за научно и техническо сътрудничество между Европейската общност и Федерална република Бразилия. А, за против, въздържали се, приема се. Преминаваме към втория доклад на госпожа Сартори за споразумението между Европейския съюз и демократична Алжирската демократична народна република за научно-техническо сътрудничество. Гласуваме този документ за, против, въздържали се, приема се, преминаваме Какво беше това, казва председателя господин Лене. Господин председател, дами и господа, от името на групата предлагам гласуването по следващия доклад на господин Хефнер да бъде поименно гласуване, защото аз бих желала да знам как гласува всеки. Има ли някой против това направено предложение? Ако не, тогава ще направим точно така и сега ще гласуваме по доклада Хефнер за изпращане на Европейския парламент и обработване от него на класифицирана информация, с която съвета разполага по въпроси, които не са в областта на общата външна политика и политика за сигурност. Кой е за? Поименно гласуване, режим на гласуване. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Приема се. Благодаря ви. Преминаваме към доклада на колегата Карим. 18 доклад за по-добро законотворчество, прилагане на принципите на субсидиарност и пропорционалност. Гласуваме този доклад за против, въздържали се, приема се. Сега по доклада на Аленка Дек, моля. Господин председател, аз съм докладчик, искам да кажа няколко думи. Да, добре. Благодаря, господин председател. Не се тревожете, ще си хванете влаковете и самолетите. Господин председател, уважаеми колеги, ще гласуваме доклада ми за стратегията на Атлантически океан, която въвежда средства, които ще доведат до динамика в Атлантическия океан и ще засили Атлантическия регион, ще помогне на морското дело да се стабилизира. Благодарение на вашата а, мобилизация ние въведохме а, истински м, план Маршал и а, имаме нужда от добрата воля на всички, за да можем да постигнем напредък утре. Председателя благодаря на докладчика и сега гласуваме неговия доклад. Политиката за сближаване за против приема се. Следващото е доклада на Дейвид Мартин за изключване на определени държави от търговски преференции. Тук има някои изменения. Ще започнем с изменение 5 по именно гласуване, режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Преминаваме към изменение на комитета 1 до 3. Кой е за? Против? Приема се. Изменение 6. Поименно гласуване. Режим на гласуване. Край на гласуване. Отхвърля се. Изменение 4 от комисията. Гласуваме по именно. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. И сега преминаваме към гласуването на предложения текст с изменение. Така за? Против? Въздържали се? Ще трябва да проверим режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се предложението заедно с измененията. Сега гласуваме законодателната резолюция. Отново по именно гласуване, режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Поздравление на докладчика. Доклада на господин Карин междуправителствени споразумения между държавите членки и трети държави в областта на енергетиката. Започваме с изменение 1 на комисията. Кво е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 4 на социалистите и демократите. Кой е за? Против? Отхвърля се. Изменение 1 ЦП от комисията. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Да проверим, искате. Ако искате, добре. Край на гласуването. Приема се. Член 4 от комисията а, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5 пада и преминаваме към а, точка 9 от преамбюла по молба на комисията за против, въздържали се, приема се. Изменение 2 пада при това положение. Изменение 3, кой е за? Против. Отхвърля се. изменението предложено от комисията за против въздържали се приема се и сега преминаваме към гласуване на предложението с изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Законодателната резолюция по именно гласуване. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приеме се. Поздравление на господин Каринш. Сега преминаваме към доклада на Гарсия Перес за схеми за качеството на селскостопанските продукти. Докладчика иска да вземе думата. Благодаря, господин председател. Исках само да ви информирам, че във връзка с изменение 103 на групата на зелените, макар че съм съгласна с съдържанието, ще призова да се гласува против, тъй като той излиза извън обхвата на постигнатото със с споразумението. Председателя, благодаря за тази информация. И сега преминаваме към гласуването. Изменени 104, кой е за, против, въздържали се, приема се. Блок 2 пада при това положение. Преминаваме към изменение 103 с поименно гласуване. Режим на гласуване, край на гласуването. Отхвърля се. Преминаваме към предложението с измененията за, против, въздържали се, приема се. Законодателната резолюция по именно гласуване, режим на гласуване, край на гласуването. Приема се. Поздравление на докладчицата. Сега преминаваме към доклада на госпожа Окони за европейски фондове за социално предприемачество. Тук има две изменения. Първо изменение 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Второто изменение на комисията пада, следователно може да гласуваме за предложението с измененията за против. Приема се законодателната резолюция по именно гласуване. Докладчик има думата. Господин председател, уважаеми колеги, по член 57. Аз искам да се отложи гласуването на а, законодателната резолюция, тъй като ще започнем а, отново а, преговори. Добре, ще поставя това на гласуване. което е за отлагането? Против? Въздържали се? можем да приемем тази молба, да се съгласим. Господин Ламберт, и вече идваме до вашия доклад. И ние сме в същата ситуация във връзка с доклада. Искам да привлека вниманието ви към факта, че това е един изключителен случай, след като успешно проключи триалога с съгласие между комисията, съвета, председателството. Съвета реши да започне отново преговорите. И това, което ще гласуваме днес е текста така, както е съгласуван с съвета. И ние призоваваме съда да, съвет, извинете, да спази дадената дума и да се приеме текста така, както беше прият през юни ние бихме го обсъждали с тях, но само това. Ние а, смятаме да запазим твърдата си позиция. Искам да кажа, че а, причината, поради която съветът се отмятал думата си е а, във връзка с а, някои положения, свързани с данъчни обежия, което наистина е срамота. Председателя, благодаря господин Ламберт. Разбира се, ще поставя това предложение на гласуване преди да гласуваме законодателната резолюция, но първо трябва да е, гласуваме по измененията. Първо изменение 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се? Да, имате думата. Господин председател, искам да чуя коментарите от страна на председателството, на кипърското председателство. Ich verstehe die Frage. Разбирам този въпрос и тази молба е, бих желал да бих могъл да а, отговоря на вашата молба, но нямаме представител на съвета, така че ние ще гласуваме по измененото предложение. Кой е за? Против? Въздържали се? Предложението се приема. Сега по а, предложението на председателя за, на докладчика за отлагане на окончателното гласуване за против, въздържали се, приеме се успех в преговорите. Сега преминаваме към доклада на господин Ланги за прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от споразумението за търговия между Европейски съюз, Колумбия и Перу. Има доста изменения от комисията. Гласуваме ги. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 28 изменения. По именно гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 32 изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 33-то изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 34D по именно гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 35-то изменение по именно гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Гласуваме измененото приложение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Имате думата. Господин председател, уважаеми колеги, аз искам да помоля за отлагане на гласуването по законодателната резолюция, за да се върне в комисията и да започнем триалога. Кой е за това предложение? Против? Въздържали се? Приема се. Пожелавам успех в преговорите. Преминаваме към доклада на Йорк Лакфрид за прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Централна Америка. Първия блок е изменение от комисията. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. 37 изменение. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 31 изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 32 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 38 изменение. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 39-то изменение по именно гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 40D по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 41 изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Гласуваме измененото предложение. Кой е за? Против? Приема се. Имате думата, господин докладчик. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, Изправени сме пред същото положение, както по отношение на споразумението с Колумбия и Перу. Искам да помоля да се отложи гласуването, докато не бъдат приключени преговорите с съвета и комисията и въпросът да бъде върнат обратно в комисията. Кой е за това предложение? Против? Въздържали се? Приема се. Пожелавам ви успех в преговорите. Следващия доклад е на госпожа Герингер де Оденберг за някои позволени начини на ползване на уресиротели произведения. 62-ро изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Останалите изменения отпадат и гласуваме измененото предложение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Законодателната резолюция по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Поздравления! Преминаваме към доклада на Витал Морера за спешно въвеждане на автономни търговски преференции за Пакистан. 47 изменение, текста като цяло, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Гласуваме измененото предложение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Законодателната резолюция. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Поздравления! Преминаваме към гласуване на 6 предложения за резолюции за Сирия. Господин Комбендит. Уважаеми колеги. Скъпи колеги, имам из, устно изменение. Ще го прочета на английски, за да могат всички да го разберат. В параграф 2 относно, относно търсещите обежище и беженците там се казва, призовава Европейския съюз и аз искам да добавя и държавите членки да поемат своята отговорност. И аз добавям и хуманитарни мерки за бежанците и аз добавям и търсещите убежища в държавите членки. Съвсем просто. Просто това е хуманитарен подход и аз мисля, че всички могат да приемат това изменение. Има ли възражения към това изменение, господин Салафранка? Благодаря, господин председател. Беше представено изменение от групата на зелените. Искам да внеса някои пояснения към него. Ние държим на поетите ангажименти от страна на групата. Искаме да се каже, че Европейския съюз ще предприеме нужните мерки, включително хуманитарни мерки. Това беше съвършено ясно по време на дебата, който водихме онзи ден с госпожа Аштан. Затова не е необходимо да се добавя думата хуманитарни, защото тя е излишна и моята група се противопоставя на това предложение за изменение. Искам да попитам дали има четирима депутати, които са против включването на това изменение. Очевидно е, че имаме 40 души. Направеното предложение за изменение не може да бъде гласувано. И така, кой е за първо изменение? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Второ изменение. Кой е за? против, отхвърля се. Резолюцията като цяло, кой е за, против, въздържали се. Резолюцията за Сирия се приема. Гласуваме 6 резолюции за използване на правосъдието в Русия за политически цели. Не са представени изменения. Ето защо гласуваме цялата резолюция. Кой е за? Против? Въздържали се? Резолюцията се приема. Преминаваме към гласуване на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 Прекратете гласуването. Приема се. Съображение е. В две части. Първа част, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втора част, кой е за? Против? против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме измененото предложение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Дами и господа, с това приключихме гласуването. И преминаваме незабавно към обяснение на вота, Всеки, който няма желание да остане в залата, да напусне залата. Ще направим пауза от две минути.